за а, проблема свързан с свободата на религията в а, Пакистан и давам думата на докладчиците. Господин Танък, една минута. Госпожо председател, Пакистан не може да подстрои една стабилна и устойчива демокрация и това се отразява на свободата на вероисповеданието. Въпреки усилията на правителството в последно време, които трябва да бъдат признати. Е, има обаче едно дискриминаторни за законодат, закони, като закона за богохулството и е, е, Наблягането на религиозното само идентитет, като че ли създава и подклажда климат на нетърпимост. Им, има слова е, и е, декларации, които подтикват към омраза, към е, Запада. Трима е, чужди граждани, включително и мои съграждани, са били задържани. И е, да не забравяме, че неотдавна, неотдавна атентат, който бе разкрит преди да бъде извършен в Таймс Скуер, също се оказа, че е подкрепен от банди в Пакистан. Е, ние подканваме правителството да вземе всички мерки за осигуряване на търпимост и демокрация. Госпожа Ятемаки. Моята политическа група АЛДЕ подкрепя интереса към религиозните малцинства, проявен от правителството на Пакистан 2008 година и тя подкрепя също усилията на министъра на религиозните свободи в това, че той създава местни комитети за диалог между, регионите, обаче, между религиите, обаче трябва да се направи още много по пътя за постигане на истинска религиозна свобода в Пакистан. Проучвания на независими органи показват, че мълцинството в Пакистан не се ползва от а, основни свободи и равноправие при намиране на работа и в политическата дейност. Правните разпоредби са опасни, твърде е, неясно формулирани и могат да бъдат тълкувани погрешно и да се злоупотребява с тях. Това се отнася до всички народностни групи в Пакистан. Ние Знаем, че жените в Пакистан много често са подложени на насилие, психологическо и физическо насилие, така че много неща още трябва да се направят. Госпожа Копола също за една минута. Puhenainen. Pakistania koskeva päätöslauselmamme nostaa esiin johdonmukaisesti huolenaiheita, joita näemme eten... Благодаря, госпожо председател. Темата Пакистан е особено важна предвид uh, разпоредбите за бластемия, Настоящото правителство сега реши да поеме по друг път и ние искаме да ви окоръжим да бъдат спазвани човешките права. Министър Шавос Бати се срещна миналата седмица с групата на НП и ние го подкрепяме в реформите, които той провежда. Има 5% на квота за малцинствата при назначаване в публичния сектор. Има също празничен ден, който е посветен на религиозното равноправие и всички тези усилия ние подкрепяме. Трябва да предотвратим обаче набирането на терористи от е, религиозните училища, защото това е една от най-добрите мерки срещу тероризма и тези, които стоят зад него като поръчители и би било голямо постижение, ако наистина тези мерки са взети и доведат до успешен край. Благодаря. Госпожа Герингър де Оденберг за две минути. Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за свобода и толерантност към религията. Не можем да допуснем такава дискриминационна практика и преследването на религиозните мълцинства в Пакистан трябва да бъде заклеймено. Съгласно член 260 от Конституцията на самата страна, гражданите се делят на мюсюлмани и немюсюлмани. Две категории, които са записани дори и в паспортите. Общността на ахмадите се подлага на особени преследвания. Те нямат право да участват в публични събрания, нито да имат собствена издателска дейност. Произнасят се смъртни присъди за богохулство. Трябва този проблем да бъде обявен за изключително успешен. Благодарение на споразумение, подписано преди 6 години между Европейския съюз и Пакистан, страната ще получи 200 милиона евро от европейския бюджет. Но събитията в Пакистан показват, че страната е готова за сериозни системни промени и ние се надяваме, че скоро ще станем свидетели на една промяна и премахването на дискриминационните партии. Господин Кел Нилсън. Президент, Госпожа, свободата на религията в Пакистан не е гарантирана. През 2009 година имаше остри нападения срещу религиозните малцинства, включително и убийства. Над 80% от малцинствата живеят под прага на бедността. Това обаче не е единствения проблем с нарушаване на човешките права в Пакистан. Ограничаване на свободата на сдружаването, заплахи срещу гражданските организации, арест на синдикалисти, отвличания, убийства на журналисти – е, откакто Пакистан обяви подкрепата си на войната срещу тероризма, обявена от Съединените щати, стотици хора, заподозрени за връзки с тероризма, бяха произволно задържани, без, без заповед за задържане, без адвокат, без законово основание, насилствени отвличания, измъчвания е, лошо третирани. Само в затворите на юг 400 е, затворници, 400, 4000 тон бяха а, задържани за затвор, който може да побере 1500. А срещу жените а, има насилие, а, нападение с киселина, изгарения. Понякога а, си мисля, че ми трябват цели дни, а не две минути, за да опиша а, изтезанията, на които са подложени жените и децата. Трябва да помислим а, за жените, защото сега можем да упражним правото на вето по споразумението за реадмисия. Трябва да изискваме повече гаранции за изпълнението на това споразумение за реадмисия, включително и на афганистанци, минали транзитно през Пакистан. Последния, господин Хигинс. Благодаря ви, госпожо председател като социалист и интернационалист аз защитавам правото на всеки на свободно изповядване на религията и зачитане човешките права на другите. Народът на Пакистан и по-специално религиозните малцинства са, са, са, са, са е, притиснати от, от една страна а, законите на правителството, от друга страна от талибаните. А, някои а, групи в този парламент от крайната десница как да защитават някои групи, които на практика потъпват човешките права, които убиват цивилни граждани с оръжие, което им е предоставено от Запада. в сърцевината на кризата са всъщност капиталистическите структури, които а, само засилват огромното бедност, която цари чрез народа. Независимите организации, които представляват трудещите си, прогресивните асоциации имат хиляди граждани и трудещи се, които се опитват да, да работят заедно. Това обаче ще бъде бъдещето на Пакистан и това е което ние трябва да подкрепяме. Сега от името на политическите групи Пръв господин Поселт, НП. Госпожо председател, ние трябва да погледнем много критично но и много диференцирано на Пакистан, който е наш съюзник. Пакистан е страна с ислямски характер и това трябва да имаме предвид и да бъде обект на нашия респект. Тази държава е образувана от е, индийци, е, които са с е, мюсулманско религиозно самоопределение. И е, тук е, има наистина една голяма религиозна толерантност. Точно е, това трябва да подкрепяме ние. Респект пред всички религиозни мълцинства, а не само към християните. Аз смятам, че ние трябва да подчертаем това, защото кой може да подкрепи християните, ако не е Европа, която почти 100% е християнски континент. И тук ние имаме едно съвсем специфично задължение, като същевременно обаче трябва и да покажем, че естествено ние е, респектираме водещата роля на Пакистан в ислямския свят, защото Пакистан играе и ще продължава да играе конструктивна роля там. Благодаря госпожа Шаке за а, Алде. abused by extremists as an excuse to use violence against religious or non-religious minorities. Разбира се, Правото на вероисповедание е важно, но също така е важно човек да има право да не се подчинява на дадена религия. Миналата сряда съд в Пакистан забрани една социална мрежа и нареди на всички провайдери да блокират сайтовете на тази мрежа, защото под претекста, че е имало богохулни е, изрази спрямо е, исляма. Също така са били забранени и телевизионни е, програми. Фейсбук също е забранен, макар че това е един мост към останалия свят, който позволява на младите пакистанци да обменят идеи и мнения в но тези, тези забрани не дават възможност на пакистанското общество да общува с останалия свят. Предизвикателствата пред свободното слово не е само обаче факт в Пакистан. Е, има подобни заплахи, които се отправят и към журналисти и карикатуристи в Европа. И политици, журналисти и карикатуристи също трябва да бъдат защитени в Европа. Не, Нека да се бориме за свободата на словото и в Европа, и в Европейския съюз, и в Пакистан. Това е единствения начин пътя към демокрацията. Господин Поремба, <clears throat> господин кажу, председател, изборите през 2008 година възстановиха демокрацията, демокрацията в страната, която обаче за жалост не е пълноценна защото за да бъде пълноценна на демокрация, религиозните младсинства трябва да участват в живота на държавата и техните права трябва да се зачитат. Няма закони в Пакистан, които защищават младсинствата и това позволява да се стига до невероятни абсурди. Например, на 25 години, на 25 години затвор беше осъдена двойка, която докоснала свещените е, книги на исляма с пръстит. Ние за тази цел трябва да подкрепяме е, развитието на човешките права в Пакистан, включително на религиозните мълцинства. Госпожа Свенс. Госпожо председател, съгласна, Присъединявам се към казаното от преждеговорящите относно нарушаване на човешките права в Пакистан. Бих искала да повдигна въпроса, свързан с преследването на общността Ахмадия в Пакистан. Това са преследвания, убийства, дискриминации във всички области на социалния живот и това продължава ежедневно, всеки ден, въпреки че е, и предишното правителство и това правителство обещаха подобряване на положението. Преследванията продължават. Смятам, че е крайно време международната общност, заедно с Европейския съюз, да се събуди и да се намеси, за да предотврати е, заплахите и преследванията срещу тази общност в Пакистан. Господин Белдър, две минути. Уважаема госпожо председател, при основаването на държавата Пакистан беше създадена конституция и стана ясно от тази конституция, че се дават равни права на различните религиозни общности. Но за съжаление това вече не се взима предвид. пете милиона християни в Пакистан наистина са хора, които са подложени на преследване, както в градовете, така и в селата. Също и в Исламабад с при Скърбия установяваме, че ислямското право наистина е цементирало лошото положение на християните там. И това се вижда все по-ясно и по-ясно. Последицата е влушаване на правният статут на пакистанското християнско мълцинство. И съвсем конкретно ние установяваме това предвид законите за богохулството от 80-те години. Това имаше много големи и тежки последици за християните. Вярата на един християнин е много по-малоценна, отколкото тази на един мюсулманин. И тези закони са а, станали още по-опасни за християните. Има вече някои, които са в затворите, а има и такива, които се опасяват от смъртно наказание. Накратко, възоснова на тези произволни ислямски закони се упражнява натиск върху християнското мълцинство. Госпожо председател, скъпи колеги, това е атмосфера на страх и несигурност. Стотици пакистански християни години наред са прекарали в затвора без изобщо да е постановена присъда срещу тях или да е имало процес срещу тях. Те не получават подкрепа от пакистанското правителство, подложени са на непрекъсната дискриминация дискриминация и това се отнася и за много други религиозни мълцинства. Сега от е, госпожа Андре Некайне една минута. Благодаря ви. Конституцията на Пакистан създа постановява различия между мюсюлмани и не мюсюлмани и на тази основа е дискримина... дискриминаторна. През декември 2009 година е, Президентът на, държ... на Пакистан каза, че ще се дадат права на всички малцинства и те ще бъдат равноправни, равноправни граждани. За съжаление, докладите и анализите, извършени от независими е, организации и асоциации, показват, че все още има дискриминация във всички области на социалния живот без да навлизаме в подробности, е, ние можем да бъдем загрижени в същевременно. Е, от една страна е, пакистанското правителство е поело ангажименти да осигури свободно възпоедание на всички. От друга страна не прави нищо. Бих искала да да припомня, че през декември 2009 година ние приехме е, е, резолюция, в която бяха обяснени тези мерки. Много ви моля, имаме много малко време. Всички вие е, прекрачвате времето, което ви е, е отредено. Много ви моля, спазвайте една минута за изказване. Госпожо председател, дами и господа, американците казват, че няма безплатен обяд. Не можем да приемем една ситуация, в която помощта от Европейския съюз се предоставя безвъзмезно 200 милиона евро и без ние да поставяме никакви условия. Трябва да искаме поне спазването на някои стандарти, които за нас са гаранция за а, морала в а, политиката в Европа. В Пакистан се преследват хора а, само защото имат немюсюлмански различни убеждения християни и други религии. Това е абсолютно недопустимо. Често се говори за а, религиозните мълцинства в Европа и по света. Трябва да защищаваме християнското мълцинство и другите религиозни мълцинства в Пакистан. Това, разбира се, не е единственият проблем, с който а, се сблъсква страната, която отдавна е дестабилизирана.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 Благодаря. При разглеждането на положението в Пакистан ние се конфронтираме с два безспорни факта. Първо, Пакистан играе важна роля при борбата с тероризма. Ние трябва да заложим всичко, за да запазим сигурността на европейските граждани. И второ, в Пакистан има друго разбиране за религиозни и етнически мълценства. То е различно от разбиранията в Европа и в западните либерални демокрации като цяло. Европа, винаги съм споменала, споменавал това, не трябва да мълчи, когато правата на човека се нарушават грубо в друга страна. И за това трябва да дадем израз на нашата загриженост, особено в случаите, когато става дума за наш стратегически партньор. Европейският съюз може да бъде е, надежден спрямо трети страни, само когато създаде ред на собствената си територия и когато е, подкрепя правата на религиозните и народностните младсинства. Това е една една от основните ценности на Европейския съюз и ние трябва сами да си поставим задължението да спазваме тези основни принципи. Естествено, да изискваме и нашите партньори да правят това. Господин Зябро, за една минута. Приемаме факт, че Пакистан е заангажован в валка с тероризма. Госпожо председател, а, ние знаем, че Пакистан участва в борбата с тероризма. Това обаче не трябва да ни кара да си затваряме очите пред а, драмати... драстичните нарушения на човешките права и преследването на християните в страната. Много често до нас стигат сведения за агресии, преследвания, включително убийства, изгарания. Има хора, християни, които са били изгорени живи само защото а, са християни как е възможно в една държава, която играе такава важна роля в борбата с тероризма, да се случват подобни неща? Проблемът е, че властите носят отговорност за атмосферата в страната. Има закони срещу богохулството. Съдебната система и полицията са бездейни. И чакаме Европейския съюз да промени отношението си към тази страна, за да благодаря. Това е господин Кастлер. В света е голям броят на преследваните християни. Европейският парламент се застъпва за правата на човека и то в целия свят. За мен религиозните свободи е централно понятие в рамките на човешките права. И много често се премълчава съдбата на християните и затова се радвам, че днес всички заедно обсъждаме ужасната ситуация в Пакистан и ще внесем резолюция за това. Пакистан всъщност населението на тази страна 95% от него са мусулмани и 3% са християните. Като християнин аз искам да окажа тежкото положение на християните, които са подложени на, тежките, на тежки преследвания. Аз смятам, че и в политиката за развитие, и в економическото сътрудничество, като Европейски съюз, в бъдеще трябва да въведем критерии за уреждане на този въпрос и при необходимост налагане на санкции. Сега минаваме към спонтанните изказвания и имаме е, много, искаш, много желаящи да се изказват, но ще дам думата само на двама от тях. Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, че във всяка страна трябва да се вземе предвид е, какво е развитието на религиозните права и свободи и дали то върви в правилна насока. Като главен наблюдател на Европейския съюз в изборите преди две години аз е, изказах някои препоръки и се радвам, че страната иска да изпълни някои от тях. Например, ратифициране на Международния пакт за граждански и политически права. Е, извършена беше ратификация вече, а не само подпис. Е, също така и конвенцията срещу изтезанията така че а, дали ще бъдат приети тези неща ексофицио и ще се направи опит а, крачка по крачка да се а, съз... преодолее дискриминацията, това е въпрос на бъдеще. Ставаше дума и за младсинството на махмадите, които трябва следващия път да бъдат включени в основните избирателни списъци. Аз а, съвсем конкретно смятам, че трябва да приключи дискриминацията на това младсинство. Госпожа Хартула arvoisa puhemies eh, haluaisin todeta että minäkin tapasin vähemmistöministerin täällä tällä viikolla. Искам да посоча, че аз е, също се срещах тази седмица с който отговаря за и съм убедена, че той прави опит за помирение между различните групировки. Но той не можа да отговори на моя въпрос, защо Пакистан е, в Комисията по правата на човека към ООН не въвежда и не подкрепя такива правила сред мусулманските страни, правила, които биха могли да доведат до религиозна свобода. Това означава, че трябва да има сближаване между различните религиозни групи. Аз мисля, че трябва да се погрижим за това подобни нови правила наистина да бъдат въведени. Това е нещо, което изисква активна реакция и от страна на Европейския съюз. Ситуацията в Пакистан е динамична. Е, трябва много близо да наблюдаваме, подаваме ситуацията, за да не е, направим някоя грешка. Пакистанското правителство гарантира 5% от, обществ... от местата в обществения сектор за мълцинствата. Имаше обещание дори да се дадат места в Сената, <clears throat> но правителството трябва да направи много повече. Например, трябва да направи нещо по отношение на закона, закона с богохулството, на смътната присъда, всички тези преследвания и убийства – Необходимо е пакистанското правителство да помисли за преразглеждане на наказателния кодекс, съгласно който се предвижда смъртна присъда за богохолство. Не може да се позволява подобно нещо в 21 век. Госпожа, госпожа Басеско. Благодаря. След 9 години военна диктатура – в Пакистан започна демократизация на страната. За жалост, няколко седмици преди изборите госпожа Беназир Хуто беше убита и а, по този начин опозицията беше обезглавена. А, правителството обяви реформи и някои положителни мерки поощрява междукултурния диалог, въведе квоти 5% за младсинствата, за <clears throat> работните места в обществения сектор и 7 мусулмански религии бяха признати. А, трябва да се поощри то да предостави места в Сената на представители на малцинствата. И искам да подчерта се пак ролята на Благодаря ви. Съжалявам, че не мога да дам думата на другите. Е, желаете да се скажат, господин комисар, имате думата. Госпожо председател, дами и господа депутати, Европейския съюз следи отблизо положението на малцинствата в е, Пакистан. Конституцията признава малцинствата и различните вероисповедания. Пакистан в последно време преживя положителен напредък. Има институционни реформи в, по посока зачитане правата на човека, създаване на Министерство за мълцинствата и човешките права. В момента се създава и комисия, Национална комисия за зачитане на правата на човека. Пак Пакистан стана страна по Конвенцията срещу изтозаването и Международния пакт за правата на човека на ОНЕ. Това е крачка напред в правилна постока, ако обаче тези международни документи се прилагат ефективно в страната. Пакистан обаче трябва да прави много повече усилия за интегриране на религиозните малцинства в всички области на живота. Международното а, репутация на Пакистан пострада много от събитията, които бяха а, с които станаха миналата, миналата година при когато християни и бяха убити и тяхна църква беше опожарена. Европейския съюз използва политическия диалог с Пакистан за под привличане вниманието върху зачитане правата на човека и много дипломатически е, действия бяха предприяти. В е, договора за сътрудничество в, с Пакистан са включени разпоредби и клаузи, свързани с зачитане индивидуалните права и правата на малцинствата. В рамките на диалога по правата на човека Европейския съюз поставя редовно въпроса, свързан с законите за богохулството е, тези, които по принцип е, са осъдени, казват са е, мюсюлмани, но на практика е, подобен закон се използва срещу други е, младсинства, използващи, е, изповядващи други религии и понякога с корисни е, подбуди. Положението на малцинствата в Пакистан бе разгледане на последното заседание между Европейския съюз и Пакистан. А ние повдигнахме и въпроса, свързан с мисулманските малцинства тук в Европа на следващата на среща на високо равнище на 4 и 5 юни. Тези въпроси ще бъдат отново повдигнати. Голяма част от пакистанското население няма достъп до интернет, до образование. И надявам се, че в средносрочен план в Пакистан ще бъдат взети мерки за по-голяма религиозна търпимост. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Имаме 7 проекто резолюции. Е, дебата е приключен и ще гласуваме проекто резолюцията след приключване на дебатите.